проявен духа е, на конструктивизъм и още веднъж искам да благодаря на всичките си колеги за положените усилия. Благодаря. Благодаря, господин Жада. Господин Дезир има думата за 4 минути. Господин председател,